започне в най-скоро време. Мистер Ена. Господин Нен. Господин председател, бих искал да напомня правилника. Вчера, е, докато делегация от черната металургия беше приета тук в парламента, за да се обсъжда бъдещето на черната металургия в Европейския парламент, отвън е, техни колеги бяха обгазявани и бити с палки. Това е абсолютно недопустимо. Е, те бяха дошли просто за да обсъждат бъдещето на черната металургия. Оказаха се изцяло обградени от полиция, като че ли е някакъв заговор. Искам да кажа, че трябваше европейски депутати да се намесят допринасят за да спрат такива издевателства. Това е абсолютно недопустимо. Трябва всеки да има възможност спокойно да се изкаже. Благодаря. Благодаря, господин Енен. А, а, аз Искам да ви уведомя, е, че е, този инцидент е сведен до знанието до председателя на Европейския парламент. Председателския съвет ще се занимае с случая, ще е, направи необходимите заключения. Ние изказваме съжаление за този инцидент. Искам още едно напомня на правилника да дам възможност да се благодаря, господин председател. Аз искам да протестирам. Преди години аз отговарях за доклада Корбет е, за, за писмените декларации, които да бъдат извадени от е, тъмни офиси, за да върнат в е, пленарната зала. Аз мисля, че всички членове на Европейския парламент смятат, че по този начин те бъдат, се отказват тяхната свободна воля и сега генералният секретар Рапи ги връща обратно в тъмните кабинети. Аз искам да ви кажа, кажа, че това е удар върху парламентарната демокрация. Е, декларациите не се обсъждат там, където се обсъждаха преди. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, е, ние ще обсъдим тези въпроси на председателски съвет. Скъпи колеги, имате думата по същия въпрос. Voorzitter, dank u wel. Door mijn socialistische collega werd een opmerking gemaakt. Господин eh, председател, eh, нашия колега социалист eh, направи забележка във връзка с Алцелор Метал. Когато се върнах в хотела за мой срам, видях, че бяха нанесени много щети върху градската собственост. И аз лично смятам, че трябва протестиращите да не се нахвърлят върху недвижимостите в града. Председателят и този въпрос ще бъде обсъден на председателски съвет. Ние сме запознати с тези инциденти и председателят на парламента ще прецени каква процедура ще се приложи с председателите на политическите групи и така пристъпваме към гласуването. Пристъпвам към доклада Каза. Последно изказване. Имате думата, скъпи колего. Една от целите на Европейския парламент е да опазва правата на малцинствата. Аз смятам, че в този парламент има едно малцинство, а то е на пушачите. Искаме да имаме зона за пушачи. Хората Председателят прекъсва оратора. Преминаваме към гласуването. Eine, eine Abstimmung, die ist namentlich. Ich eröffne die Abstimmung. Така, е, започваме гласуването по доклада на КАЗа. Край на гласуването. Докладът се приема. Сега пристъпваме към доклада Ферейра. Има значителен е, брой поимени гласувания. Господин Поселт. Аз гласувах току-що, но ви е, гласът ми не беше взет под внимание. Сега пристъпваме към доклада на госпожа Ферейра по първа точка, първоначалния текст, разделно гласуване за, против. Отхвърля се. Електронна проверка. Е, сега ще направим електронна проверка. Край на гласуването. Доклада се, е, изменението се приема. Моля за извинение. Сега пристъпваме към изменение номер 2 на две части. Разделно гласуване, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Тя отпада. Изменение номер 3 с поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега е, пристъпваме към първоначалния текст, е, точка 6, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение номер 15. Не е поименно гласуване. С дигната ръка гласувайте, ако обичате. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст на две части по именно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се втора част. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Сега параграф 10, 16-то изменение, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Пристъпваме към първоначалния текст на две части. С дигната ръка за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, въздържали се, приема се. Сега, пристъпваме към параграф 11, 21 изменение, за, против, против, въздържали се, отхвърля се. Сега първоначалният текст, точка 20, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 21 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24, изменение 17. 17 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 24, изменение 18, начало на гласуването, по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 19, по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 25 на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Параграф 26, изменение 20, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 33, поименно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 5 е оттеглено. Пристъпваме към параграф 36, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 37, е, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 39. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега, изменение А е, по мотив с е, вдигната ръка за, против, въздържали се. Отхвърля се. Е, мотив С. Изменение 10. по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначалният текст с дигната ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Мотив F за против въздържали се, приема се. Е, мотив G за против въздържали се, приема се мотив Ж. Е, Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Мотив К на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. А, мотив L по именно гласуване. Изменение 11-то по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Е, мотив L, първоначален вариант за, против, въздържали се, приема се. Е, мотив N, 12-то изменение за, против, въздържали се, електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Така, пристъпваме към първоначалния текст на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Мотив Т, 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Е, мотив Y, 14-то изменение, поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Мотив Б. За. Сдигната ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Мотив А, Б на две части. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Нов анекс, ново приложение, шесто изменение с дигната ръка. За, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се, извинявайте, отхвърля се. Нов анекс. Седмо изменение по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Девето изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, сега пристъпваме към гласуването на цялото предложение за резолюция с поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Докладът в изменение му вид е гласуван. А сега минаваме към следващия доклад. Доклада на госпожа Лопев от Тани. Госпожа Ферера. Господин председател, колеги, Този доклад беше от е, огромно значение и, и, и всъщност той изразява становището на парламента, е, становище, което искаме да стигне до комисията и съвета. Беше много трудно да се постигне консенсус, който да бъде подкрепен от всички политически партии но важното беше да говорим с единен глас, защото в момента сме изправени пред една от най-тежките кризи за безработицата расте със всеки изминат ден бюджетната дисциплина е голяма, но трябваше като в, в, в, в момента ние като, като, като, като че ли като че ли ние правиме всичко, за да задълбочиме кризата и не правиме нищо за нашите е, съграждани. Така че, господин председател, аз искам да бъде отбелязано в протокола, че гласувам против моя собствен доклад. Аз е, отхвърлям е, мерките за бюджетна дисциплина, която е, се налага от комисията и съвета и която се подкрепя от голяма част от е, тази зала. Е, в никакъв случай ние не работим за благото на нашите съграждани. Така, минаваме към гласуване на следващия доклад на госпожа Лопе Фонтане. Първо изменение. По именно гласуване. Започнете гласуването. Край на гласуването. В момента гласуваме. Не, е, отхвърля се. Второ изменение. За против, въздържали се, отхвърля се. С. Поименно гласуване. Параграф 10. Край на гласуването. Приема се. Параграф 17. Две части. Първа част. Гласувайте с дигната ръка, ако обичате. За, против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение. Става дума за параграф 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 29 по гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 33. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 36. По именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4, параграф 41. Моля, гласувайте с дигната ръка. Про... Против. Въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 42 на части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 Параграф 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 44. Две части. Гласуваме по именно и двете части. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Става дума за първата част, втора част. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6, параграф 70 за да. против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 76. Поименно гласуване за против моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С изменение номер 7. Първоначален текст. Доколкото разбирам, седмо изменение и параграф 76 си. еднакви. Значи става дума за изменение 7, параграф 76, за против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 78, пар две части, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за против, въздържали се, подхвърля се. Е, съображение А, първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за против, въздържали се, приема се. Хаш Първа част. Първа част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Гласувайте, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Изтеглено беше искането за разделно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Сега. Приложение. Две части. Първа част 5.2 против въздържали се приема се втора част поименно моля гласувайте край на гласуването приема се препоръка седма три части първа Час, втора част, трета част, трите части се гласуват поименно. Гласувайте за първа част, край на гласуването. Приема се втора част. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение номер 10 за против въздържали се отхвърля се. Сега гласуваме цялата резолюция с измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления на, за докладчика. А сега преминаваме към следващия доклад. Доклада Шваб. Имате думата, колеги. Бих искала само да кажа на колегите от дясно, че в момента гласуват противоречиво спрямо предишния доклад. Просто е, разгледайте, погледнете двата доклада и решете сами. Не става дума за процедурен въпрос. Сега, второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Шесто изменение. за с вдигната ръка, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, първо изменение, поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Осмо изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега преминаваме към съображенията. Две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. А Кю, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. А те, първа част, за, против, въздържали се. Нека да провериме, тъй като не дигате достатъчно ясно ръка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част за против въздържали се трябва да проверим пак. Моля, гласувайте. Втора част. Край на гласуването. Отхвърля се. А в първа част за против въздържали се приема се втора част за против въздържали се Приема се. А Y. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. А Z. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега девето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Сега гласуваме целият текст с измененията, необходимо ни е квалифицирано мнозинство, т.е. 370 гласа. Моля, гласувайте. Die Abstimmung Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. И сега. Сега ще говорим за следващата резолюция, която е в допълнение на резолюция на комисията. Госпожа комисаря има думата, за да изложи резолюцията. На 4 февруари комисията ЕКОН прие една резолюция, с която отхвърля два от делегираните акте, актове, прияти от Европейската комисия за техническите стандарти, които са към регламент 648-2012 ЕМИР за извънбарсовите деревади, централните контрагенти, регистрите на транзакции. След като внимателно а, разгледахме причините за отхвърлянето им, Европейската комисия в дух на компромис е готова да направи така, че когато приеме своите а, решения за клирингови операции по различни извънборсови деривати, ще бъдат а, въведени а, постепенно за определен период от време. Ние споделяме с парламента, разбира се, принципа на правната сигурност. За това Европейската комисия ще излезе със следното изявление. Европейската комисия прецени, че регулаторни технически стандарти би трябвало да се основават единствено и само на стандартите, подготвени от ЕСМА. Нашата отговорност е да предприемем всички мерки, за да направим така, че финансовите рискове са смекчени и наблюдавани и да защитим економиката си. Европейската комисия разбира част от притесненията на Европейския парламент и е готова да направи така, че когато приеме своите решения за задължителна клирингова процедура относно извънборсови деривати, задълженията за нефинансовите фирми да преминат през клиринг, да влязат постепенно в действие през определен период време. Той ще бъде сходен на този предложен за от техническите стандарти за банкови гаранции. Това ще даде достатъчно време на нефинансовите фирми да се присъединят, достатъчно време, извинете, да се присъединят към а, тази процедура и това е един добър подход. Имайки предвид а, записаното в а, регламента, Европейската комисия е готова да изясни прилагането на стандартите, които се споменават а, в 11.а на регламента в бъдеще. Прилагането и развитието на технически стандарти е тера нова за всички институции. Европейската комисия е убедена, че процесът ще бъде развит в времето. Комисията е готова да работи с парламента, за да гарантира един открит, отворен диалог и прозрачност за плановете ни за технически стандарти и ще направи така, че парламента ще да получи достатъчно време при разработването на междуционното споразумение, за да прецени текстовете. Що се отнася до процедурите, свързани с подготовката на делегираните актове и за разработването на добри практики в този сектор, Европейската комисия ще работи ясно с парламента като трябва да има ясни правила за заседания, планиране, обмен на информация с ЕКОН за регулаторните стандарти, като взема предвид междуинституционалните споразумения, както и сроковете за изпращане на законодателни актове към Европейския парламент. Благодаря ви. Много ви благодаря за това изявление. Госпожа Болс, която е председател на съответната комисия, има думата за изказване. Um, Колеги, имахме проблеми с техническите стандарти по този регламент и що се отнася до техническото съдържание, процедурното сътрудничество с комисията, както и сроковете. Искам да благодаря на госпожа комисаря за това, че говори с нас по този въпрос и за това, че излезе с тази декларация и за това, че е готова да разреши техническите проблеми, които ние забелязахме. Както и благодаря за това, че в бъдеще ще има по-добра сътрудничество по отношение на процедурата. Трябва да кажа също, че що се отнася до част от въпросите, свързани с сроковете, аз вече предприех стъпки днес, за да започна да включвам допълнителни предпазни механизми, механизми по текстове от първо ниво. Да, наистина това е тера нова, както каза госпожа комисаря, и това е един постоянно развиващ въпрос. Получих гаранции и устно и писмено, че проблемите ще бъдат решени, като Европейската комисия бързо публикува а, често задавани въпроси, отговори към тях. Очаквам също и изменените технически стандарти. Затова от името на нашата комисия и от името на докладчика Ланген по този регламент оттеглям тази резолюция. Благодаря. Благодаря. Няма да има гласуване. И така стигаме до следващото гласуване. Резолюцията за 22-та сесия на съвета на ОНЕ по правата на човека. Изменение 1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се проверка. Електронна проверка, моля гласувайте. Шлосен. Прекратете гласуването. Der Antrag ист ангеномен. Приема се. 62 параграф, разделно гласуване. Докладчикът би искал да подаде устно изменение. Госпожа Андрикене има думата. Уважаеми колеги, ние поискахме разделно гласуване по 62 параграф. Бих искала да предложа едно устно изменение към този параграф в две части. Първата част, като добавя думите да се изпрати на Европейския парламент, втора част да се добавят думите там, където е възможно. 62 параграф, ако бъде изменен, ще бъде следният. Очаква развитието на стратегии от държавите членки на е, Европейския съюз е, по правата на човека, които да бъдат координирани със съвета на ООН. Стратегиите по правата на човека на държавите членки трябва да бъдат изпратени на Европейския парламент и да бъдат оповестени там, където това е възможно, за да има по-голяма видимост е, на ангажимента на Европейския съюз за защита правата на човека в трети страни и защита на всички правозащитници. Не е нужно разделно гласуване, ако текстът се приеме така, както го изчетох. Благодаря. Благодаря. Има ли възражение към устното изменение? Няма. И така, разделно гласуване Започваме с текста, така както бе изменен. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. Стигаме до гласуването по целия текст. За, против. Въздържали се. Приема се. Поздравления! Сега преминаваме към предложението за резолюция за съдебното обучение и съдебните координатори. Няма изменение тук. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Преминаваме нататък. Докладът на Марио Мауро. Има едно изменение само. Кой е за изменението? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Стигаме до целия текст. Сега гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви и поздравления на всички. Приключихме с гласуването, така че ще помоля всички колеги, които нямат намерение да пояснят вота си, да напуснат бързо залата, за да можем да започнем с обясненията на вота.